Uh, so very good afternoon everybody. Uh, thank you very much. Добър ден на всички. Благодаря, че сте тук на нашето заседание по а, мрежовата информационна сигурност. Искам да благодаря на нашия докладник Андреас Шваб за това, че организира това изслушване днес след обед. И специално искам да кажа добре дошли на всички наши лектори. Очакваме с голямо нетърпение да ги чуем, защото въпросът е много интересен, много важен. Те ще ни дадат един широк спектър от възгледи във връзка с предложенията на Европейската комисия. А, а пък ние сме водеща комисия в а, това досие. Андро Шваб е нашия докладчик. Ще му дам само възможност да въведе темата и след това ще давам думата поред на нашите лектори. Добре дошли на всички, които ни следят по интернет. И добре дошли на всички, които присъстват в залата. Андрес Шваб, давам ви думата за уводни, встъпителни обяснения. След това Имаме две сесии. Първата сесия от до 4 часа. Тя е за това как да се осигури високо ниво на мрежова информационна сигурност. А втората сесия от 4 до 5 без 10 ще се отнася до общото разбиране на киберсигурността и запълване на празнотите в тази област. Съвсем накратко ще представям лекторите преди те да изнесат своите презентации. Но за онези, които са тук, искам да кажа, че а, има а, биографични справки за всички участници, които се интересуват, могат да се запознаят с тях. И така. Мисля, че това е всичко, което трябва да се каже. Сега по процедурата на всеки от лекторите отреждаме определено време часовника ще цъка, те трябва да спазат времето си, защото искаме да ни остане време за въпроси. И след въпросите ще дам думата на членовете на панела да могат да им отговорят. И така. Андре Шваб, имате думата за кратко въведение в темата и след това ще продължим с самото изслушване. Благодаря, господин председател. Благодаря, че ми давате възможност да кажа няколко думи преди да започнем изслушването. Най-напред искам да благодаря на секретарията за подкрепата. Колегите много се ангажираха в подготовката на това изслушване. Благодаря им. Мисля, че бяхме длъжни да организираме изслушването като водеща комисия в областта на мрежовата и информационна сигурност. Хубаво е да чуем становищата на експертите. Ние сме комисията, която може да избере най-подходящия подход. Ние сме озаглавили този подход холистичен подход – ще се осветлят много различни аспекти на сигурността. Ще видим е, в кои всички области, за кои всички области от живота ни киберсигурността е важна. Например, задава се въпроса дали да ни трябва задължителна или доброволна регулативна рамка. След това ще мислим върху въпроса, кои са елементите на критичната инфраструктура, инфраструктура, с която се сблъскват нашите граждани, инфраструктура, която е поставена под заплахите на кибератаките, може би не в смисъла, в който нашите потребители си я представят. И на следващо място ще чуем становище по въпроса за това как ние като Европейски парламент може да допринесем за подобряване на предложенията на комисията, така че да подобрим трансграничното сътрудничество, но също така да подобрим и минималните стандарти в някои държави членки. Надявам се, експертите да ни дадат необходимите знания за това. Второто, втората част на днешния следобед е озаглавен какво означава, що е киберсигурността. С интерес очаквам презентациите от втория панел. панел. Ще става дума за доверието и за сигурността на вътрешния пазар, как може да ги подобрим, какви биха могли да са влиянията на кибератаките върху единния пазар, как може да защитим единния пазар от тези атаки, какво е дългосрочното решение. Надявам се и тук експертите да ни дадат ценни знания. Аз особено като докладчик съм много заинтересован от техните изявления. Благодаря ви. Well, Благодаря. Нека сега преминем към първата част на панела, към първия панел. Въпросът е как да завишим нивото на киберсигурността, какви са различните перспективи и какви са аспектите заложени в предложението на комисията. Имаме три различни перспективи. Най-напред ще говори Ариан Кизо от Центъра за европейската политика в Германия. След това ще говори Хелен Раут координатор по киберсигурността и представител на Министерството на економиката от Естония. Може би ще чуем повече опит тук в рамките на Европейския съюз с киберсигурността. Сигурен съм, че тя ще може да сподели информация за своите дейности. Тя работи също така и върху естонската стратегия за киберсигурността. Надяваме се комисията да допринесе, да даде принос с тази стратегия. На следващо място приветствам представител на Европол Оливер Бюргелстрат. Той е от Центъра по киберпрестъпност. Мисля, че 15 минути е максималното време, което може да ви дадем. Ако се справите в по-кратки времеви рамки, ще бъде чудесно. Can be fairly flexible, but uh, but we would like time for questions. So um, so hopefully none of it, I won't have to stop any of you in full flight. Ако превишите обаче времето си, ще трябва да ви прекъсна. Слайдовете ще се виждат на екраните. Имаме и презентацията на хартиен носител. Не зная дали нашите зрители ще могат да виждат слайдовете. Надявам се това да е възможно. И така, Ариан, имате думата. Thank you. Vielen Dank für die Einladung heute. Mein Name ist Ariane Kiesov. Благодаря, казвам се Ариане Кизов. Аз съм научен работник от Центъра по европейска политика. Най-напред да представя организацията. Това е един европейски think tank. Занимаваме се с европейски проекти, развиваме европейски стратегии, стратегии за европейските политики. Работим в рамките на един договор с Европейския съюз. Но ние не сме независими от партийни интереси. Ние правим економически и правни оценки на предложенията на комисията. За тази цел правим интервюта, провеждаме интервюта с различни заинтересовани лица в, по повод на днешното предложение се свързахме и говорихме с много хора. Резултатите от тези допитвания ще ги изложа след малко. Изследвахме въздействията за економическите и социалните въздействия върх на, върху живота на хората от, в областта на киберсигурността. Има докладвания за е, такива инциденти. Най-напред ще говоря за техническите изисквания. Економическите субекти и публичната администрация трябва в, по смисъла на е, член 14 на предложението на комисията да е, се съобразят с нивото на сигурността и да предприемат съответните мерки – за осигуряване на тези стандарти. По отношение на мрежовата сигурност, това е изключително необходимо, за да може мрежите да са стабилни и да е, дадена, да, е да е осигурено едно определено ниво на сигурност. Всички економически субекти са заинтересовани техните е, информационни системи да функционират стабилно и устойчиво но на практика нещата не стоят точно така. Ако има кибератака и е, системата на едно предприятие бива нападната и тя не функционира, предприятието не забелязва атаката веднага едва когато системата престане да работи или частите престанат да работят, тогава се забелязва атаката. Е, първите, които страдат, това са клиентите, защото те разбират, че с техните данни се е злоупотребило. Данните биват откраднати и застрашена е тяхната сигурност. Какво означава това? Това означава, че економическите субекти не носят отговорност за щетите, защото е, не може да се докаже кога и кой е упражнил атаката. Когато има обективни повреди на системата, върши същото. Когато, например, една разплащателна услуга не може да се случи вследствие на кибератака, вследствие на технически атаки, доказателства, доказ, доказателствената стойност е много малка. Тъй като принципа на отговорността не действа тук, е необходимо, необходимо регулиране на материята. Ето защо правното основание за а, нашите действия, действията на Европейския съюз е член 14. Той постановява в цяла Европа да се завиши сигурността, нивото на сигурността на мрежите. Интервютата дадоха следните резултати. Още сега много предприятия на доброволна база си сътрудничат по отношение на мрежовата сигурност. Как се случва това сътрудничество? Те обменят информация за инциденти, но най-важното е, че те си обменят информация за евентуални решения. Те, този обмен на информация води до това, че се завишава нивото на, пар... на мрежовата сигурност на партньорите. Например, енергийните предприятия си сътрудничат с енергийни предприятия от друга страна. Зад това сътрудничество се крие надеждата за идентифициране на кибератаки. Тоест, надеждата е да могат да се е, предвидят евентуални кибератаки и да се предотвратят. В рамките на един бранш се случва такова сътрудничество, защото в рамките на един бранш се използват сходни софтуер, софтуери и кибератаките, заплахите от кибератаките са сходни. Затова ние се запитахме, как може да идентифицираме и да подобрим сътрудничеството и как може да се формализира сътрудничеството, така че да изготвим една прогноза. Прогноза за повишаване на мрежовата сигурност в цяла Европа. При какви условия се случва доброволното сътрудничество? При какви условия става обмен на информация? Отговорът е сравнително ясен. Сътрудничеството се поощрява, когато предприятията се обещават бонус или добавена стойност. Тази добавена стойност е положителният резултат от сътрудничеството за партньорите. Когато оценим в парично измерение добавената стойност, може тук да говорим за спестените разходи от поправката на системата или спестените разходи от маркови, маркетингови интервенции за възвръщане на доверието на клиентите. Сътрудничество и превенция – това са двете ключови думи тук. Те могат да спестат милиони. Аз правя препратка тук към Sony 2011 година. Sony трябваше да инвестира огромна сума, за да си възвърне доверието на клиентите. Тоест, е, чрез обмен на информация мрежите стават по-сигурни. Сътрудничеството се сложва и когато партньорите си обещават предимства и увеличаване на знанията си. Така те стават по-устойчиви срещу кибератаки. Информацията и обмена на информация се случва обаче само в рамките на сътрудничеството. Сега, въпросът е дали първоначалният подход е достатъчен, за да осигурим един минимален структур, е, е, един, една, един минимален стандарт в, за сигурност в Европа. За тази цел си зададохме въпроса кога предприятията си сътрудничат доброволно, когато са изпълнени три критерия. Най-напред е, трябва информацията, която се обменя, да е ключова, да е важна и да може да се оцени. Това е информация, на базата на която предприятията могат да защитят своите системи. Значи, информацията трябва да е от високо качество. Информацията трябва много внимателно и точно да описва нишите и пропуските и дефицитите в сигурността на системата. На следващо място, обменът на информация трябва да е бърз и гладък, за да може да се реагира бързо. И на трето място, доверието. Това е, може би, най-важното. Предприятията трябва да си сътрудничат на базата на доверието. Те трябва да знаят, че с данните им няма да се злоупотреби. Това са трите критерии – информация, бърз обмен и доверие. Ако тези три критерия са изпълнени, то тогава може да се случи сътрудничество на доброволна база. От този резултат следва заключението – Едно доброволно сътрудничество е възможно само между малко партньори, партньори, които си вярват и които са склонни да, предоставят чувствител... да си предоставят взаимно пречувствителни данни. Това сътрудничество се случва в рамките на един бранш, но тук виждаме проблема – в рамките на това сътрудничество резултатите обаче си остават в тези рамки, те не стават публични резултати. До тях обществеността няма достъп. Колкото повече обаче се увеличава достъпа, то колкото повече се обра... данни се обработват, толкова по-добри решения могат да се предложат. И така, ще обобщя. На базата на доброволно сътрудничество се обмени информация в рамките на един бранш и само между малко партньори. Затова на европейско равнище този подход не може да се разпространи. За да се завиши нивото на сигурността, трябва да има повече наброй сътрудничества. За доброволния подход е важно да има богата база данни. Всички предприятия трябва или би трябвало доброволно да дават информация за евентуални инциденти. Тогава всички участници в един пул могат да използват релевантната информация. Но точно тук е, виждаме проблема на доброволния подход. Данните са достъпни директно. В такъв случай те стават част от общото знание. В, в този случай всички искат да използват тези знания и да имат достъп до тази информация, но никой не иска да даде своя принос за обогатяване на тези бази данни, т.е. получава се едно използвачество. На трето място, много е важно да се казва кога има инциденти тези инциденти, за тези инциденти би трябвало да се докладва задължително, а не доброволно. Само в такъв случай може да се създаде една достоверна база данни. На базата на тези данни може да се направи прогноза за това какви са заплахите от кибератака. Би обаче било възможно да се съберат ненужни да, данни. Формулировката на член 14 за задължителното ам, докладване, тази формулировка казва, че трябва да се докладват само релевантни данни. И ако наистина данните, ако данните са релевантни, то тогава е разумно докладването да е задължително. Докладването е важно за създаването на база данни, но важно е допълнителната стой, стойност от, от сътрудничеството да е видима. Какво означава това? Добавената стойност трябва да компенсира евентуални разходи, за борба срещу кибератаки. Deswegen sind die in Artikel 14 nee, um die maximale Bereitschaft für die Kooperation целта на член 14 е да се създаде една среда на доверие. Този член е много чувствителен, защото чрез него могат да се ораторката бива прекъсната. Ораторката продължава. Резултатите от базата данни би трябвало да се публикуват, но тези резултати могат да бъдат чувствителни, защото могат да привлекат хакери. Това означава, че в базата данни Извинявайте, мога ли да обобщя, пита ораторката. Е, председателят, надявам се, че в последствие може да вземете отново думата. Изходната точка е ясна. Вашата презентация беше много полезна. Благодаря ви. Сега преминаваме към следващият експерт. Представих ораторката малко по-рано, за това ще й дам думата, за да ни запознае с нейната дейно, дейност в своята държава членка. Благодаря, господин председател. За мен е наистина голяма чест да говоря пред тази много уважаема публика. Много а, от присъстващите са и добри колеги, с които сме работили. И естествено, основно събитията, които обсъждаме, се базират от 2007 година насам, но по принцип мога да ви запозная накратко с структурите, с които разполагаме в Естония, но вие разполагате и с моите слайдове. Какво наблюдавахме ние? Това, между другото, което виждате на екрана, е вече устарял материал. Какъв е този нов риск и парадигмата за риска? наблюдавахме възникването на този риск, просто защото зависим вече изключително много от нашата технология. Ако обществото в Естония не е информационно общество, тогава очевидно от 2007 година събитията нямаше да се считат за толкова значителни в киберпространството. Сега обаче разработваме нашата нова стратегия и а, искам да ви уверя, че това не е самостоятелна политика. Политиката се създава така, че да подпомага стратегията, информационната на обществото и да гарантира нашия начин на живот това а, не само следва казаното от господин Шваб относно а, важната, критично важната а, инфраструктура и информацията за обществото. Е, необходимо е обаче да обърнем внимание на цялото информация в обществото. Знае, че а, в Брюксел се проявява известна редност относно това, че в Естония можем да създадем а, дружество за по-малко от 10 минути и то в онлайн среда. Но а, как бихме могли всъщност да изнесем нашият електронен начин на живот, измерението ни на а, съществуване в интернет? Всички рискове, които са свързани с това, независимо какви са причинени от човека, технологични, зловредни, всичко това е част от нашето ежедневие, начина по който подготвяме нашата инфраструктура, по който можете да видите всъщност на екрана как точно работим. Вероятно това е модел, който се използва и в цяла Европа. Това е взаимната зависимост между всички елементи които превръщат всяка една държава членка в уникална, защото имат различен капацитет и по различен начин зависят от е, технологичния сектор. Основната структура на управлението на правителството в Естония, виждате в момента на е, екрана, това е част и от нашата стратегия, защото тази инфраструктура е много важна и ние ежедневно и днес работим е, по този начин. Структурата е хоризонтално организирана Както виждате, правителство, Национален е, съвет за сигурност, е, Национален съвет за киберсигурност и така нататък надолу са отделните министерства. Това не ни е, създава трудности, защото или всичко е свързано с мащаба на системата в киберпространството. Естествено, един и същи вид хора работят на тези структурни звена навсякъде по света. Но в крайна сметка важно е въздействието на и киберинцидентите, начина по който се подреждат приоритетите президента, министър-председателя, министрите и отделните министерства, каква отговорност имат. Какво е развитието на националната политика? Отново започваме 2007-2008 година. Тогава съществуващата е, киберстратегия бе разработена, е, като координацията на политиката е ключов елемент. По този начин работим днес. Това е ключов елемент, когато разглеждаме и сътрудничеството в рамките на Европейския съюз. Защитата на критична информация и критична инфраструктура. Инфраструктура и информация от най-голямо значение. Нека да кажем, че преди около 10 е, месеца аз е, а, м, яростно отстоявах а, е, член 38. Защото според нас, колкото по-малко регламентиране има, толкова по-добре и а, а, доброволния характер на споделяне на информация относно инцидентите за нас е, е важен и все още вярваме в това. Но Що се отнася до инфраструктура от особено голяма важност, ние вече предприехме съответните стъпки. През тези 10 месеца въведахме национални а, правила, свързани с 38А2 и далеко съобщенията. Така че по отношение на предложеното проекто е, предложение за директива можем да кажем, че ние вече имаме своите успешни примери, насочени именно в същата посока към същата цел, която е залегнала в директивата и ви уверявам, че всъщност е, при нас е, нещата работят сега. Това виждате информация за мен самата, но ако разгледаме модела в Естония, мога да кажа, че имаме конкретни специфични цели в нашето информационно електронно общество. Те може би са валидни е, навсякъде в света. Това е свързано с е, неприкосновеността, идентичността и структурата на киберпространството. Това е изключително важно, защото е, все още не сме уточнили напълно и понятието киберпространство, но стратегията ни е насочено към критично важните елементи – по отношение на вътрешна сигурност, полицейска дейност ние е, разглеждаме въпроса, свързан с осведомеността на обществото, но разглеждаме и елнези сегменти от обществото, които крият най-големите предизвикателства. Е, не непременно това са тинейджери и, е, и не непременно те участват в киберпрестъпност. В никакъв случай ние проучваме цялата информация за широк диапазон от възраст възраст, не само тинейджерите. Напротив и над 25 годишните също. Необходимо е да има сътрудничество между частните субекти, между полицейските части, между а, правителството. Всичко това е от изключително голямо значение. Дали естонския модел – е достатъчно добър, дали следва модела, който се предлага в директивата, дали може той да бъде повторен от други държави членки? Лесният отговор на тази въпрос е да, но. Но не непременно всички цели са едни и същи. Да, предложеното в директивата е много важно, но що се отнася до конкретните институции и техните наименования, не съм убедена, че всичко това наистина е толкова важно. Дали наистина всички екипи да се наричат екипи за е, е, реагиране при спешни инциденти, сертовете, дали да се наричат по някакъв друг начин, дали да се наричат е, сертове или блокбове, или нещо друго. Това няма значение, според мен. В крайна сметка, важно е крайният резултат. Защо? защитата на обществото, което изключително много зависи от технологиите. Всичко това е много важно и моделът може би, според мен, може да се разработи и в други държави членки, но е важно всичко да бъде анализирано от държавите членки, които смятат да предприемат такива стъпки. Трябва те да решат кои услуги са изключително важни за тяхното общество. Например, банковите е, услуги. Тук има един много важен елемент при тях – обикновено се считат за изключително важни. Друго е – енергийния сектор. Всички сме тук благодарение на съществуването на електричеството. Кои части от отрасъла са с най-голямо значение? Нека да намерим отговора на този въпрос какви са плановете в случай на непредвидени обстоятелства. Всичко това може да бъде поразработено по различен начин в държавите членки. Интегрирането на киберсигурността във всички резервни планове, планове при извърнени ситуации в една страна е изключително важно и правителството трябва да разработи тези връзки. Правилата, нормите могат да бъдат различни. Процедурите могат да бъдат различни, може да се работи съвместно с ЕНИС, това е Агенцията Европейската за мрежова и информационна сигурност, но в крайна сметка трябва да се взимат конкретни решения от държавите членки. Що се отнася до изпълнението на точно този модел, в държави, които са по-напреднали в технологично отношение или повече зависят от технологиите от други, или пък тези, които са на по-задно ниво по отношение развитието на технологиите. В киберсветовете трудно да кажем дали всъщност има първенци и изоставащи. Това е нещо, което трябва да осъзнаем на първо място, защото в рамките на Европейския съюз и нашите партньори виждаме подобни а, проявления развитието, големият успех – например, на дейността ни в областта на киберсигурността през 2012 година, проявен е интерес от повечето от държавите членки от Европейския съюз, както и доставчиците на услуги. Всичко това видяхме, че се разрасна изключително широкомащабно. И виждаме, може би, е, е, някаква връзка между отделните държави членки, между Естония и държава, например, която киберсигурността сигурността не е бил чак толкова важен приоритет, но всъщност се оказва, че моделите са много близки. Защо? Защото в стратегията, която се разработва, в плановете за действие по тази стратегия, начина по който се разпределят бюджетните средства, може би не непременно е, се е, водим всички от е, това дали ще има конкретна печалба, просто трябва да изпълним задачите, свързани с киберсигурността в Естония, връзката с, например, електронните услуги, с износа, с действието в обществото, в стопанския свят. Всичко това е много важно, както и инвестициите, разбира се. Как всичко това е организирано в други държави? Ами трябва да се анализира, трябва да се види. Разбирам, че не винаги е лесно да се даде обяснение на една голяма стратегия, която защитава конкретни инфраструктури и всичко да сведем само до бюджета й. I, guess this is the new normal. Um... Но изглежда, че това е новия а, нормален подход. Структурата трябва да се промени. Аристотел е създал 6 институции за държавата си. А след развитието на технологичното развитие възникват повече институции. в економическия сектор, в транспортния отрасъл и така нататък. Е, ставаме свидетели на технологични революции. Това може да отнеме време, но в крайна сметка е необходимо да има обмен. Много, много благодаря, че се споделихте с нас вашият опит и вашата философия и за това колко големи са възможностите или пък малки на, на тези предложения. Като човек сега очакваме следващият, следващият лектор, който е силно ангажиран в тази област, давам ви 15 минути най-много, не повече. Благодаря, господин председател. Добър ден, дами и господа. Най-напред искам да благодаря за поканата. Трябва да кажа, че ние сме доволни от направеното предложение по две причини. Първата причина е, че то е мултидисциплинарно то е, разглежда въпроса от различни страни. И наред с това, е, то е перспективно. Е, защото структурите все още не са претоварени и функционират сравнително добре. Но това е за сега. Не знаем какво ще стане в бъдеще. Е, и а, много важно е да действаме изпреварващо, за да можем да успеем. А, текста, а, е, който сме а, е, виждали до сега, третира проблемите на организираната престъпност и ако искаме да вървим напред, трябва да вземем необходимите мерки как се извършат престъпления с използването на интернет. Не трябва да бъдете специалист, за да направите нещо подобно. Информацията се намира в самият интернет. От страна на бизнеса, от страна на правителствата трябва да сме сигурни, че взимаме необходимите мерки. И за, за тази цел са ни нужни инструменти, за да сме сигурни, че когато нещо се случи, нещо непредвидено, че сме сигурни, а, че ще получим а, необходимата информация и то на време. Първо за превенция и второ, за да може да предотвратяваме престъпленията или да може да ги разследваме, когато те са извършени. Нас затова не е необходима сигурна инфраструктура за обмен на информация. И именно параметрите на една подобна сигурна мрежа вече са добре известни. Информацията трябва да е, на бъде разположение на всички заинтересовани страни, включително и на право прилагащите органи, особено когато става дума за угловни престъпления. Тоест, предложението, което правим, е много добре балансирано. От, по отношение на Европейският център за киберпрестъпност, така нареченият ЕЦ3, се опитваме да направим всичко възможно, за да бъде Европа по-безопасна по отношение на киберпрестъпленията. Когато има киберпрестъпления, а, трябва да се установи тяхната природа и да може да ко- координираме усилията си с всичките си партньори, за да може проблемите да се решат а, колкото може по-бързо. Когато става дума за предизвикателствата, при които сме изправени във връзка с различните законодателства на различните страни, ние имаме години практика в това отношение, опит е, и цяла мрежа от е, бюра за свръзка, чрез които обменяме информация. Така че, ние сме удовлетворени от различните страни на предложението, както споменах и по-рано. Разбирам, че за бизнесът е, може би е трудно да разбере колко важно е всичко това но а, човек го разбира само когато стане а, жертва на престъпление. От наша страна, направо като прилагаш орган, ние сме а, доволни от предложението и ще се опитаме да помогнем на бизнеса, пък и на другите заинтересовани страни да го разберат. Well, thank you very much, all three. Благодаря. Благодаря много. А, и мисля, че сега можем да преминем към а, дискусия след това ще преминем към а, лекциите от а, втората част на нашето а, изслушване. А, ако искат а, депутатите да задават въпроси, с удоволствие ще им дам думата. Андерс. Благодаря. Към госпожа Кейсов имам въпрос. но може би ще го задам след втория панел. А сега към представителката от Естония. Вие казахте, че дефиницията на критичната инфраструктура е много трудна и е различна за, да, за различните държави. Може би перефразата ми е доста директна, но бих ви помолил да кажете личното си становище за това, как виждате дефиниция, дефиницията на комисията. Няма списък от качества, ограничителен списък от качества. Интересуват ме дефинициите по отношение на социалните мрежи, например – Имате ли вие работеща дефиниция? We'll group a number of questions together and then I'll give each of the panelists an opportunity. Ще групираме въпросите и след това ще дам възможност на панелистите за отговор. Госпожа Стайлер. Благодаря, господин председател. Благодаря на а, лекторите. Съжалявам, че изслушването не е достатъчно а, добре посетено, но това, което чухме е много интересно. Искам да попитам а, а, лекторката от Естония. А, тя говори за дефиницията за сигурност. Мисля, че това е много важен въпрос. Но вие имате опит, вашата система е преживявала подобни заплахи. Може да ни кажете, може, може, може да ни кажете с малко по-големи подробности за какво става дума. Ако имате пряк опит от подобни киберзаплахи, какво научихте от тях? А също по отношение с личните данни, неприкосновеността на личната информация. Интересуваме пред какви предизвикателства сте изправени, когато става дума да се установи равновесие от една страна между сигурността, киберсигурността, от друга страна неприкосновеността на е, личните е, данни. Благодаря много за двата въпроса и аз като председател бих искал да задам един въпрос, може би към всички лектори но ме, би, бих се интересувал какво а, госпожа Кисла ще каже за някои от ключовите въпроси на сътрудничеството и как то трябва да бъде част от бизнес стратегията на а, а, фирмите. А, но мисля, че беше много важно това, което се каза за промената в подхода. А, можем ли а, да смятаме, че сътрудничеството може да се налага чрез правни норми. По принцип ние смятаме, че то а, се ръководи от а, интереса на сътрудничещите страни. Защото тук става дума за предложение, което вероятно те първо ще се дискутира. А, а, какво а, ще кажете а, за правно задължителните дейности? санкции и така нататък. Е, и да ли да споделите с нас опита си за най-добрите практики в това отношение? Това бяха моите въпроси. Има ли някой друг, който иска да зададе въпроси? Искате ли още нещо да запитате ли? Да. Господин председател, <clears throat> забравих и въпрос към представителя на Европейския център по киберсигурност. Бихте ли могли да дадете преглед на обмена от информация, който е протекал между вас и вашите партньори? Как виждате вие сътрудничеството с частния сектор, сектор, който генерира всъщност най-голямото количество информация? дали то също се случва на частни и доброволни начала. Okay. Uh, well, I think the main questions were initially directed to Mrs. so I'm going to give you the floor first. Uh, тъй като главните въпроси uh, uh, са отправени uh, uh Капча uh, ще дам първо думата на нея. Благодаря, господин председател. Благодаря за въпросите. Първо за дефиницията на кибердейността и свързаните с това средства за постигане на определени цели. А, това е тема, която с а, удоволствие а, бих дискутирала преди три месеца, преди да започнем работата върху естонската киберстратегия. А, и обаче ние започнахме без да знаем на къде отиваме. Днес въпросът е че сме напреднали много, а, тръгвайки от а, интернет обществото. През 2007-2008 година положението беше друго. Днес а, киберсигурността също така включва сигурността на човешката личност и редица други дейности. В момента Нямам дефиниция, която бих могла да предложа, така че тя да може да бъде използвана било от комисията, било от който идея, който се готви да разработва директива в тази област. Six months. Um, that's all I can say. Uh, in terms of 2007 and... Uh... През 2007 година uh, до сега, от 2007 до сега, какво научихме? Не толкова как се провежда, каква е технологията на кибератаките. Примерно, така наречените атаки, denial of service, атаки, които наводняват определени сервери с искания, така че те вече не могат да оперират. по-скоро социални проблеми излезаха на преден план. Защото кибератаките се използват като политически изявления, използват се социалните медии, използват се мобилните услуги и като реакция на това правителството започна да използва някои подобни методи. Тоест не научихме много на техническо равнище, но на политическо а, равнище разбрахме, че зависимостта ни от технологията е, трябва да се приема много сериозно. Това от една страна. От друга страна питате за неприкосновеността на личните данни, личната информация. Както казах, нашата стратегия а, не беше насочена към разглеждане на въпросите на личната непрекъсваност на личните данни. Защото не открихме проблеми, примерно в средствата за цифровата самоличност и други подобни сега за сега електронните услуги, които се осигуряват под определена платформа, платформата X-Road, тя до сега не е била пробивана и затова в нея доверието е много високо. В контекста на, на цифровата самоличност, например, там където някои елементи от вашата самоличност, примерно снимката ви или някои други елементи, могат да бъдат използвани от други, този въпрос не е обсъждан в Естония. И общият въпрос накрая, който беше зададен, въпроса за доверието. Може ли да се регулира доверието? Не мислим, че това е възможно. Естония в това отношение имаше късмет защото частният сектор работи сплотено, заедно, така че можахме да изградим регулаторни структури, след 2007 година. И в международен план е необходимо нещо повече. когато има сътрудничество, частния сектор ще се обърне към правителството с искане нещата да бъдат е, вкарани в някакви формални е, канали. Благодаря за въпроса. Наистина, основният фактор е доверието за доброволното сътрудничество. Представете си сега, вие сте задължен с законов факт да споделяте вашите лични проблеми или информации. Не, това не може да се случи. Няма стимули, но стимулите биха могли да се генерират, когато става дума за добавената стойност когато и двамата партньори видят добавена стойност от завишеното ниво на мрежовата сигурност. Тогава предприятията могат доброволно да споделят чувствителна информация, на базата на което да се разработят решения или пък да се създадат информационни пулове, в които те да участват. Според мен, не е важно да се публикуват инцидентите. Важно е да се публикува информацията за дефицитите в сигурността. Тогава производителите на софтуера могат да актуализират и да адаптират продуктите си. Идентифицирането на, сигурността, на проблемите със сигурността е важно и оттам идва добавената стойност. Предприятието казва, добре, аз ще си сътруднича с моя партньор, защото очаквам ползи от това сътрудничество. Thank you. Um, the... Благодаря. По отношение на сигурността и защитата на личните данни имаме законодателство. Ние, контр... Ние работим по контролиран начин с данните. Работим с правоприлагащите органи, Работим и с частни партньори, от тях идва стратегическа информация, но лични данни не идват. Личните данни могат да дойдат само чрез националните органи и те носят отговорност за личните данни. Няма лични данни, които ние да предаваме на частни страни, на частния сектор. Понякога получаваме анонимизирана информация за заплахите, с които, пред които са били изправени, така че трети страни да бъдат предупредени. Има, например, редица компании, които са получили предупреждения от, по отношение на тяхната интернетна сигурност, а именно, че антивирусните им програми не работят, не са добре защитени и така нататък. Добре, благодаря. Преминаваме към втория панел, за да може нашите е, всички наши експерти да се изкажат и да имаме възможност за диалог. Аз е, исках обаче да приветствам господин Монти и колегите му от Генерална дирекция Connect. Те също се занимават с темата. И така, продължаваме с следващият цикъл. Той е посветен на общото разбиране за киберсигурността и запълване и предотвратяване на дефицитите и нишите. Радвам се, че сред нас експерти, които вече са били на наши изслушвания. Йорген Самусен, той е член на управителния съвет от Министерството на економиката на економиката Мец Нилсън. Той работи по пакета за телекома. Аз работех с него, спомням си добре, Мец Нилсън. Той е работил за Ериксон и представя също така е, Института за телекомуникационни стандарти. Чудесно е, че сте сред нас. Освен това, колега, който за първи път е тук, но надявам се не за последен път, Флориан Валтер от клуба Каос Компютър. Той функционира като консултант може би може да ни даде повече информация за инфраструктурата. Може би той е най-компетентният по този въпрос. И накрая Уил Семпъл от Нью-Йоркската борса, който отговаря за центъра на, по сигурност и операции. Естествено, знаем, че Нью-Йоркската борса е много зависима от сигурността на инфраструктурата. Колеги, имате по 10 минути за вашите презентации. Господин Саймонсен има думата първи. Thank you, Malcolm. Uh... Благодаря, Малкън. Добър ден на всички. Благодаря за поканата да говоря днес пред вас. Както казвам Малкъм, аз съм представител на управителния съвет на ЕНИСА, но освен това съм и държавен служител, който работи по тази въпрос в Швеция. А също така виждате на материала, който е показан в момента на екраните, структурата на нашето министерство и колегата ми, който е ръководител на отдела за отбраната е зад мен. Сега какво може да направят информационните технологии за нас? Много добри неща. Няма да навлизам в подробности по този въпрос. Всичко е, това са познати е, аспекти. Откъде ще започна? Ние искаме да има здраво изградена мрежова сигурност в Европейския съюз, което е в полза на гражданите, на Европейския съюз и на всички структури. И е чудесно, че комисията, Европейската комисия а, а, направи този а, проекто а, а, акт, свързан с защитата в областта на мрежовата сигурност. Разбира се, е необходимо да намерим и различни решения в отделните държави членки. Много се говори и по този въпрос и вече прежеговорещите засегнаха тези аспекти. Няма един единствен модел, който да е приложим за всички. И каква е нашата реакция от консултациите на национално ниво, които в момента са в ход? Помолиха ме да говоря по тези въпроси, както и по отношение на мотивираното становище на Европейския парламент. А, всичко това се основава на предварително писмо, което изпратихме и на нашето правителство и комисията. Ние споделяме същото становище, както и парламента. Наистина е, има а, някои елементи, които може би са противоречиви аз ще се опитам да говоря още по-кратко от времето, което ми е отредено, затова само ще маркирам някои от основните аспекти в изказването си. Първо, комисията мисли, че ако няма действие на общностно ниво, ще стигнем до ниво, при което всяка една държава ще действа самостоятелно и няма да отразява аспектите на цялата мрежа. Обаче, ние сме на мнение, че координацията вече така или иначе е факт. Тя се основава на гъвкавост, на доверие и вече много пъти съм казвал, че не можете да налагате доверието, то просто се създава. В зависимост от казаното от комисията, различните държави членки разработват своите отделни модели, което пък противоречи на съвместния бизнес модел в Европейския съюз. Иска се е, създаване на равнопоставеност в рамките на общността и така нататък, но пък ние имаме много примери в е, тази насока. Дружествата, които е, функционират в многото държави членки, имат успешна дейност, въпреки различното законодателство в отдалните държави членки. И ние не виждаме, разбира се, тук някакви конкретни примери за липса на резултатност в действията им. Необходимо е, разбира се, е, от отделно да се оценяват рисковете, разходите. Е, не може да има само едно единствено възможно решение за всички. Повече по субсидиарността. Е, комисията е на мнение, че в крайна сметка е необходимо да се гарантира голяма защита и капацитет е, и да се наложи минимално ниво на капацитет в държавите членки. Според нас това не е много препоръчително на общностно ниво. Не ниското, ниския капацитет е, е, е всъщност свързан с това, че потенциално не се обменя информация между държавите членки. Отново тук е въпросът опира до доверието и отделните параметри на националната сигурност, която се е, урежда от държавите членки. Важно е, разбира се, да се повиши минималното ниво е, чрез изграждане на капацитета, чрез координация, обучение, обмен на добрите практики, а не просто подробни нормативни е, актове. Например, вчера получих е, данни от нашата агенция, която има държави членки с най-малко използване на компютрите. Швеция е на четвърто място в един подобен списък. По-нататък. Комисията иска да се стимулира въздействието върху развитието на националните стратегии. Не трябва да се пренебрегват заплахите в никакъв случай и не предписаните решения са решения за всички. Едно нещо е да има стратегия, в която да се запишат основните аспекти, друго е да се опишат подробностите. The... Комисията е на мнение, че правителствата системно трябва координирано да действат, за да се сведе до минимум отрицателното въздействие от възникването на инциденти в мрежата. Когато обаче има такъв инцидент, трябва веднага да се реагира и трябва да се реши на място с кого ще се координира, какво ще се прави. И ние установихме, когато работим с другите държави членки, че наистина много е важно да се координират дейностите с засегнатите страни и да, е, е, ако се съобщава информация за всеки един отделен инцидент, всичко това може да има отрицателно въздействие. Пропорционалност – Изискванията за държавите членки в предложението са отново и е, на минимално ниво за е, създаване на готовност за реакция и партньорство между отделните държавни членки. Отново Швеция е на мнение, че е необходимо да има много високо ниво на доверие, за да има истинско сътрудничество. И Агенцията за мрежова сигурност на общностно ниво е една възможност наистина за да се повиши капацитета в Европейския съюз. И това е една много важна нейна роля. Тя следва да подпомага изграждането на компетенции и капацитет. Комисията е на мнение, че управлението на риска се прилага само за критическите оператори и трябва да е пропорционално и съизмеримо относно рисковете и съответно разходите, които се правят. Разбира се, трябва да се извлекат полуките от едно подобно въздействие върху стопанската дейност. Наистина много широко се дефинира така наречените критични нива много често няма съизмеримост с рисковете и разходите необходими за реагиране. По отношение на изискванията за докладване, свързани с отбраната, също имаме известни аспекти, които следва много внимателно да се разгледат. Други въпроси, свързани с единния пазар – конкурентноспособността на световно ниво и равнопоставеност. Според е, направеното предложение, правното основание като че ли не е особено съизмеримо. Има и други правни основания в е, договорите, които могат да бъдат е, използвани и на които може да се позовем, когато става въпрос за сигурност. Необходимо е да се продължава диалога с участниците на пазара, за да се анализират бъдещите аспекти на неговото развитие. Искам да подчертай принципа на отговорността. Всички трябва да се защитават в ИТ света. Не трябва да се създава едно впечатление, че някой може да предпази от опасност всички не, не, ако има инцидент, винаги ще се появи някакъв екип, който да отстрани проблема. По този начин не можем да изградим отговорност, не можем да защитим инф, информационната структура от критично важно значение. По отношение на органите, не бива държавите членки да бъдат принуждавани да променят съответните структурни взаимоотношения и изграждането на своите агенции и органи. И освен това, за Ениса искам да, да спомена някои неща, тъй като я представлявам официално тук. Това е всъщност е, водещото звено за мрежова информационна сигурност в Европейския съюз. Всичко това е, е, означава, че насоките се разработват в агенцията, анализират се всичко, е, е, подготвяме конкретната реакция пред рисковете, с които сме изпред пред които сме изправени. Има сътрудничество в рамките на ЕНИСА с държавите членки, с частните оператори, защото техните умения и експертен опит са изключително важни. Те знаят как да защитават своите ИТ системи. ЕНИСА предостава а, полето за цялото това сътрудничество. И когато се изпълнява директивата, ние трябва да позволим на ЕНИСА с новия мандат да изпълнява своите задължения. А, и изключително важно да ви уверя, че ЕНИСА като агенция е готова да поеме това предизвикателство. Благодаря. Благодаря за вашият практичен, практически поглед към този проблем. И сигурен съм, че ще прочетем внимателно документите, които ще му представите. Като ветеран от първоначалните дискусии във връзка с ЕНИСА, трябва да кажа, че ние имахме по-амбициозни цели за агенцията – а, нещо, което е доста близко до това, което сега се предлага. А, така че Ениса успя а, да намери своята позиция а, доста успешно чрез а, обмен на информация за най-добри практики. Други колеги може би мислят по друг начин по този въпрос, но това е моето мнение. Сега а, да видим какво има да ни каже Макс Нилсън от а, ЕЦИ. Е, Европейският е, институт за телекомуникационни стандарти. Давам му думата 10 минути. Благодаря. Е, мисля, че този въпрос вече беше повдигнат. Стандартите, нормите и добрите практики са много важен инструмент, когато подготвяме подхода си към големите пазари. Те също така се използват в контекста на борбата за сигурност така че ще се спра а, а, на въпроса за стандартите, как те се разработват, как се стига до най-добрите практики и каква е тяхната връзка с киберсигурността. Тези стандар, стандартите, те обхващат всички технологии, признати са от Европейския съюз и от ЕФТА. Те се прилагат навсякъде по света, в, например, мобилните комуникации – Мой може би най-добре известният пример. ЕЦИ има 750 члена в целия свят, над 30 000 публикации, които са на лице в сайта на ЕЦИ. Казахме, че ЕЦИ е Европейският институт за телекомуникационни стандарти. Много от главните споразумения във връзка с сигурността се разработват от работната група на ЕЦИ. Например, стандартите за GSM и сега 3G и 4G стандартите и така нататък. Ние се занимаваме с стандартите за сигурност на следващата генерация от мрежи за безжичните и мобилни комуникации и други а, такива като а, а, а, използваните а, а, Blue Light техники в радио, а, в радиото, връзките. И а, исканията трябва да се отправят към съответните органи, а, като нотификациите са част от правните изисквания. Ние разработваме стандарти за електронни подписи, връзки, между компютърни връзки и други видове комуникации. Също работим върху нови технологии и стандарти, свързани с криптирането, кодирането на информацията. А също така управлението на мрежовите услуги и прочие. Имаме партньорска програма с редица страни, което е част от нашата дейност. Сътрудничим с други организации, които се занимават с стандартите в тази област. Етици е също част от, участва в групата за киберсигурност, координационната група за киберсигурност, която се опитва да установи най-добрите практики и стандарти в областта на критичната инфраструктура. Ние също работим а, по прехода от локализирани компютърни мрежи към онези, в които работят с изчисление в облак. Разглеждаме различните възможности на мобилните устройства. Някои от тях са вече много мощни компютри. Занимаваме се с проблемите на връзките M2M, така наречените, между компютърни връзки, а и други а, устройства, които контролират а, примерно енергопреносните мрежи и които са много важни а, и тяхната сигурност е изключително важна. разглеждаме и други а, мерки за сигурност, като електронните а, идентификационни а, средства. Също така работим по различните формати за обмен на информация и как може всичко това да се използва от организации, като например като Европол и други, в област, които работят в областта на сигурността. А това е цялостната картина, така да каже, стандартизационният пейзаж. Някои от стандартите са по-технически по своята природа. Това е са криптологите, е, протоколите за сигурност, механизмите за осигуряване на безопасност. Това е основната дейност на е, ЕЦИ. Е, необходимо е да продължим да работим в тази област, да работим в тази област. ЕЦИ и неговите партньори в областта на IP Web – продължават да работят със съответната работна група, като разработват протоколи за сигурност. Имаме, разбира се, и SSL. Споменахме мобилните комуникации, но това е само част от работата. Работиме с, както казах, в партньорство с други организации, които разработват разработват стандарти. Много важни тук са най-добрите практики, как се изграждат телеком мрежите и за да, да бъдат най-възможно най-сигурни. И какво правим, за да гарантираме сигурността на елементите, на мрежовите елементи? Чрез какви процеси и по какви начини става това? Съществуват и въпросите на сигурността по отношение на процесите. Как да се логвате в мрежите, как да бъде контролирана самоличността на онези, които получават достъп в мрежата и как може да сме сигурни, че всички операции се извършват така, както следва, за да бъдат най-безопасни. Човешкият фактор може би е най-голямата опасност за сигурността на компютърните мрежи. Например, как се осигурява информацията, какви процеси се използват за нейното гарантиране. може да се спомене и стандарта ISO 50408 и различните методи за гарантиране на сигурността на различните компоненти на информационните и компютърни мрежи. Как да гарантираме тяхната сигурност, когато са подложени на определен вид заплахи, как се изграждат тези мрежи, за да се предотврати опасността от това те да бъдат успешно атакувани. Има и други сектори, свързани с сигурността, например, процесите на, на така наречения PCI и как да се защитава тяхните взаимодействия, включително и в областта на енергетиката. Там, знаете, има организации като СЕН и СЕНЕЛЕК, които се занимават отдавна с тези въпроси и на по-широките аспекти на стандартите и най-добрите практики. И каква, какви са възгледите на ЕЦИ по въпроса на киберсигурността и а, директивата за сигурността на а, информационните мрежи, така наречената НИС директива? Стандартите и добрите практики са особено важни за постигане на целите на а, мрежовата сигурност. И където е възможно, трябва да използваме съществуващите е, стандарти, е, онези стандарти, които вече са приети в целия свят. По този начин ще, нашата работа ще бъде не само по-ефективна, но и по-економична. Едва ли е необходимо да се е, посочва, че най-привлекателният аспект на интернета е неговата световна, не, световното покритие, неговия глобален, неговата глобална природа. Това въжи и за социалните мрежи, въжи и за всички други негови аспекти. Разбира се, трува се да се спомене, че европейските стандарти трябва да се разработват въз основа на съществуващите стандарти и като използват националните стандарти, доколкото това е възможно. Ние препоръчваме разработването на сигурни методологии, инструменти за оценка на риска, оценка на стандартите и добрите практики – в тази област. Т.е. как да създадем продукти, които а, могат да устоят а, на а, заплахите към тях. А, значи тук има много неща, които човек може да избере а, за раз... по-нататъчна разработка. Много важно е да има метод за сертифициране на продуктите и услугите, за да се осигури, че, за да се гарантира, че а, тяхната сигурност на необходимото равнище. Имаме бяла книга за сигурността, която е доста изчерпателна в обхвата на, начин по който обхваща тази област. Там има списък на публикациите в областта на сигурността и библиотека на личните стандарти и всичко ценно, което е направено в областта на сигурността на мрежите. С това ще приключа и благодаря. Благодаря. За нас винаги е, удоволствие да посрещаме гости от ЕЦИ. А сега е, ще дам думата на следващият е, оратор, Флориан Уолтер. Както казах, той е независим ИТ консултант И той работи с редица международни, високо уважавани и те фирми. Имате 10 минути да споделите своите мисли с нас. Благодаря. Както разбрахте, аз се казвам Флориан Валта, от Германия съм и съм член на клуб Computer House. Аз не съм за първи път тук, просто исках да го отбележа. презентацията ми а, е, се казва какво може да се подобри. Нека да премина към същността на презентацията си. За какво става дума тук? Това за което става дума, са всъщност големите атаки, атаките върху централната нервна система на интернета. Атакиране на протоколите, на инфраструктурата, експлоатация в голям мащаб на, пример, на мобилни апарати, на смартфони, Например, подобни масови атаки бяха видени в Естония. Това са едни такива сценарии, където ни наистина ни трябва сътрудничество, трябва ни помощ, споделяне на информация из целия Европейски съюз. Ние не говорим за просто хакване на страници, единични хакери. Това изобщо тук не е интересно в този контекст. Например, преди няколко години имаше такава една атака, която можеше да е, събори целия интернет. Това беше един вирус, който имаше огромно, е, който защити, застраши цялата структура, инфраструктура на интернета. Имаше работна група, специална работна група, която е, бе създадена. Тя се състоеше от изследователи, експерти, агенти, агенти от ЦРУ включително. Всички се опитваха да се справят с тази заплаха. Какво се видя от този случай? Е, необходима ни е работна група от експерти, от частния сектор, от гражданското общество, от правителствени организации, може би от други организации и също индивиди, личности, които да обединят усилията си в борбата срещу една такава масивна заплаха за интернета. Не съм сигурен докъде сме стигнали в тези си усилия. Дали ни трябват определени правила, които да се следват? Мисля, че в, като в случая Конфигър такива правила нямаше да ни помогнат, няма, няма и за бъдеще да ни помогнат. Те по-скоро ще ни тежат, ще ни пречат да се справим с заплахата. Какво предлага текста? Държавите членки трябва да обучат адекватно персонал, който да се справя с подобни ситуации, т.е. да има екип за бързо реагиране. Държавите членки трябва да обменят информация за, иден... за инциденти, трябва да се въвлече в сътрудничеството и частния сектор, защото в крайна сметка в интернет участват много частни институции, много индивиди, така че частната, частния елемент трябва да бъде привлечен в дейността също. Сътрудничество, обучение, повишаване на уменията, обмен на информация, това са все положителни инициативи и необходими инициативи. Освен това, трябва бюджет. Това е ключов фактор. Има някои държави членки, които имат много добри системи, с които, работим, с които държави членки работим добре и има други, които е, държави членки, които нямат тези, този капацитет. И тук говорим както за средства, така и за е, инфраструктура. Е, защото много често победните държави и членки нямат тази знания, нямат тази инфраструктура и тези средства, с които разполагат Германия или Швеция. Ние работим с представители на интернетната индустрия, на интернетното общество и на частния сектор, както казах. А сега към по-сложните въпроси. Мрежата те би трябвало да се създаде мрежа от партньори. Както казах, не зная дали поверителността ще помогне за опосредстване на едно плодотворно сътрудничество. Ключовият фактор тук е доверието да се предоставят чувствителни данни на партньори и в други държави членки, това е също нещо, което буди скептицизъм у много е, страни. И нещо, което е много странно, нагласата да се споделят чувствителни данни, за това ще се спра след малко нагласата е негативна. А както ви казах, не мисля, че потайността е помага тук. би трябвало <clears throat> информацията за инциденти да е достъпна до всички, а не само до членовете на мрежата. Естествено, има информация, която вие не бихте искали да публикувате или ако бият бъде публикувана, тя просто ще помогне на хакерите и на атакуващата страна. Това е така, но по принцип не смятам, че бариерите за поверителност помагат. Напротив, смятам, че те ограничават помощта, която може да се очаква от гражданското общество и от други заинтересовани страни. И така, това е, може би, най-лошото от моя гледна точка, да се запазва информация за уязвимостта на продукта като а, поверителна не е не е продуктивно. Мислили сте за една такава ситуация, какво всъщност се получава? Е, компании банкротират, данните са на сървърите, но компанията няма. Трябва да видим откъде идват проблемите. Проблемите понякога са в дизайна, проблемите понякога не могат да се оправят за седмици и за месеци. Защо? Защото много трудно понякога е да се осигури сътрудничество на оператора. Оператора понякога е в Китай или някъде другаде. Добре, какво се прави в такъв случай? Какво се прави с информацията? Информацията се държи за винаги тайна и всичко е заложено на карта, т.е. нашата сигурност, сигурността на вашата система е поставена на карта. Това не би трябвало да е така, когато има някакъв а, инцидент или когато а, операторът не желае да оправи проблема, тази ситуация трябва да стане достояние на обществеността. Вие продължавате да сте изложени на риск, на риск, много по-опасно е да смятате, че сте сигурни, а всъщност да сте заплашени. Много по-важно е да знаете, примерно, че е, едното ви колело ще падне скоро, когато карате в кола, отколкото да не го знаете. Тогава може да спрете и да смените гумата. И така, има случаи, когато операторите не, си, не, не сътрудничат или има други причини, които налагат поверителност на информация, но тук именно аз ще повторя, не би трябвало да пазим информацията, чувствителната информация за винаги поверителна. в е, поверителността това е проблем, който трябва в, да бъде директно осветлен в текста. Нещо, което не е засегнато във вашия текст. Съдържанието на сигурността в член 21-24 там се говори за това, че всеки домен, всяка интернетна страница трябва да си има име, идентификация, за да може а, когато възникнат проблеми със сигурността, те да бъдат идентифицирани. Може би това би трябвало да се заложи като задължително изискване е, всяка интернетна страница да има такъв е, идентификационен адрес. Това трябва да, за, да бъде заложено в текста. Отново, член 21, там се казва, член 14 алинея 4. Там се казва, че компетентните власти може да информират обществеността, ако инцидента е от обществен интерес. Тук моделността трябва да се смени. Не може да бъде информиран, е, може да информира, а трябва да информира, според мен. Моля, върнете слайда. И така, член 13. Такова споразумение трябва да осигури защита на личните данни, които да осигуряват правилно, правилен обмен на информация. Тук Shell не би трябвало да, да бъде употребено. Сега за обезопасителните мерки за безопасността и сигурността. За какво тук всъщност става дума при алинея 2? А, за какъв надзор? Необходимо е операторите да предприемат съответ, съответните мерки, но Истината е, че такива мерки могат да струват много пари, а кой ще плаща? Така че, ако имаме един такъв, една такава изискване за малки компании, които да и да осигуряват е, три пъти в годината един такъв одит по сигурността, това просто ще ги срути. Ние не може да накараме хората да правят одити по сигурността, това не може да е задължително изискване. Прескачаме един слайд. Е, колежката от Естония каза, че водоснабдяването е най-критичната инфраструктура. Защо тя не се споменава във вашия текст? Мислите, че там няма компютърни системи? Не е така. Защо продоволственото снабдяване и водата и водоснабдяването не са предмет на вашия текст? Да, добре, ще спра до тук. Благодаря, казва председателят. Благодаря за, вашите, за вашата директ, директна перспектива. Вие засегнахте много аспекти. И така, Will Sample ще ни даде гледната точка на една голяма организация – за киберсигурността. Сандра ще ни помогне с презентацията с техническото оборудване. You, Добър ден, благодаря. Казвам се Уил Семпл и представлявам фондовата борса в Нью Йорк. Моя екип се нарича екипа за управление на заплахите – преди три години е, бяхме създадени е, след е, атаките в киберпространството върху фондовата борса. Е, имаме сериозно представителство не само в Нью Йорк, но и в Европа. Ние сме измежду най-атакуваните финансови институции в света, а моя екип има задачата да предотвратява тези атаки. И сега ще говоря във връзка с е, директивата и е онова, което правим ние в областта. Споделянето на информация относно заплахите на е, фондовата борса. Е, тук говорим за дефиниции, сътрудничество и съвместна дейност. Ние установихме, че трябва да говорим на един и същи език, за да можем да си комуникираме с останалите партньори, да можем да а, е, си съдействаме с отделите за сигурност и службите за сигурност. Това е много важно. Освен това, разбрахме, че също така има много работа, която се извършва, но нищо не е формализирано и в крайна сметка трябва да уточним какво е заплаха в киберпространството ние трябваше ние да разработим, именно дефинициите за киберзаплахата, какво имаме като информация и общо познание. познание. Всичко това беше много важно в хода на работата. Какво е предизвикателството ни? как да можем да използваме разузнавателната оперативната информация по отношение заплахите. Какво означава това? Да споделяме информация за заплахи между организациите, които работим в тази област. Това е оперативна информация, разузнавателна, за идентифициране на заплахите, да можем да предоставим информацията, когато имаме такава, съответна държава или орган. И цялата тази информация, стандартизирането, обмена на информацията, всичко това е много важно. Оттам тръгнахме, за да можем да управляваме заплахите срещу киберпространството. Трябваше да можем да гарантираме а, както лоялността, така и почтенността в нашите системи трябва да можем да квалифицираме информацията, да установяваме дали информацията, която получаваме, действително е била разглеждана. Има изключително много ресурси, които използваме и що се отнася до частните организации, всичко това означават повече разходи. Трябва да разбираме какво е намерението на унези, които се крият зад атаката и заплахата. Когато говорим за директивата, искам да кажа, че много важно е да се знае какви са намеренията на атакуващите, защо те изобщо а, са се насочили срещу най-важните информационни структури в нашето общество. И така, каква информация а, получаваме? Обменяме информация различните такси и протоколи. Не искам да навлизам прекалено на, в терминологията, но това са стикс протоколи и такси протоколи. Когато разбираме от оперативната информация, че има заплаха, това значи ние можем да получим информацията и съответно да направим своите разчети относно заплахата, която се крие, каква е тя. Освен това търсим и мотивите за а, нарушителите, за онези, които ни атакуват, какви са те, анонимни ли са, а, искаме да ги проследим, защото, както съзнавате, ние сме много голяма цел на пазара ни. Важно да разберем какви са им мотивите, за да можем да намалим размаха на тяхната атака, насочена срещу нас и по-голяма осъзнатост на заплахата. Мрежата за споделяне на информация трябва много сериозно да се насочва към такава цел по-голямо осъзнаване на заплахата, имайки предвид голямите много национални компании. Трябва да можем и да измерваме заплахата. Трудно се прави това, защото заплахата е различна за всяка една организация и затова нормативите, стандартите са толкова важни. Ако имаме ясни стандарти, тогава ще можем да измерим и заплахата и ще можем да разработим мерките на контрол и атака и борба срещу атаките. Всичко това е много важно в цялата ни система. Искаме да променим посоката на анализа от риска към заплахата. Това е много важно, защото риска е, очевидно е нещо, което съществува. Заплахата обаче е факт и не всеки риск води до заплаха. Оценката на рискът това е скритото ни оръжие срещу атакуващите. Ние можем да правим своите анализи на риска и оценка на риска, можем и да приемаме риска. Това обаче е проблем, защото заплахата не може да се анализира по същия начин. Тя просто се разразява. Е, заплахите са оперативни, не са стратегически. Разплъскваме се ежедневно с тях, независимо точно в какво се занимавате, щом сте онлайн. Рисковете може да се смаляват лесно, да се намаляват лесно, заплахите обаче не. И отново е необходимо да подчертая ролята на обмяната, обмяната на информация. Всичко е свързано с избора, с риска. Можете да го приемете, ако желаете. А заплахата, той е просто ви атакува. Там нямате изобщо шанс да избирате. Не можете да се скриете от заплахата. Включил съм и някои определения за риск и заплаха. Разбира се, можете да ги прочетете, когато пожелаете. Защо да споделяме информацията? Когато има оперативна информация, тогава и частния и публичния сектор ще може да създаде планове предварителни с цел намаляване възможността тези групировки да насочат своите атаки срещу вашата инфраструктура. Ако споделяме информация, ставаме по-добри и по-силни. Можем да работим с малки групи хора, обаче те могат да нанесат много големи щети на големи корпорации или а, платформи. А, какви са уменията? Можем да се опитаме да намалим техните умения, именно споделяйки информация за тях и по този начин да намалим заплахата. Ако споделяме информацията, ще намалим тяхната способност да ни атакуват и да успеят. Превентивната дейност, това е нашия шанс. Е, по този начин наистина ставаме по-силни, когато заложим на превентивната страна. Е, заплахата срещу неприкосновеността – частния сектор, предоставянето на информацията, прозрачността, е, нарушенията, вредата за марките и брандовете, е, конкуренцията, интелектуалната собственост, всичко това е под атака. Какво се получава на фондовата е, борса? Ако споделяме информация с финансова институция или сектор, ние им помагаме, всъщност ставаме по-силни тогава. Така че Необходимо е наистина да имаме защита на личните данни и на а, неприкосновеността. Не искаме прекалено много да се регулира дейността ни обаче, защото е трябва да имаме възможност за действие, за, де, за действие по собствено осмотрение. Ще бъде наистина добре, за да можем да водим своята борба. Важно е селективно да споделяме информацията, да нам... защо в противен случай атаката намалява ефективността на нашата дейност. Така че необходимо да се разглежда въпроса, свързан с неприкосновеността. В крайна сметка, необходимо е да се създадат форми за контрол, за да се даде възможност за неприкосновеност на личността и информацията. Е, изключително важно е да се разбира какъв е стандартния формат, защото в крайна сметка е, ще можем, ако не го разберем, ще отворим вратата за успешно извършване на услуга и атака срещу нея. Благодаря. Председателя, благодаря, че споделихте е, вашия опит с нас. Не разполагаме с много време. Имаме заседание на координаторите ни. Зная, разбира се, че те са някои в залата. Сега, вероятно, ще дам думата на господин Шваб. Може би е, да зададете няколко въпроси. Господин Монти също, може би, ще участвате. Виждам, че колегите водят е, активно записки. Андреас, имате ли конкретни въпроси по този момент? vorsitzender. Е, Господин председател, естествено, след е, тези четири доклада е, възникнаха много въпроси, има много противоречия. Не мога обаче да осветля всички. Ще се съсредоточа върху две неща. Господин Самърсен, Самелсен говори за критичната инфраструктура. Той каза, че подхода на комисията е прекалено широк. Това малко противоречи на това, което каза господин Валтер. Е, господин Валтер, е, например, германците не искат да включат водоснабдяването в обхватното поле на директивата, но е, това само като забележка. Какво е критична инфраструктура? Това е въпрос, по който има много предложения, но няма решение. И на второ място. По принцип искаме с директивата да подобрим сътрудничеството с актьорите на пазара. Искаме повече прозрачност, що се отнася до повече инциденти, до инцидентите. И искаме да поощрим хората да обменят информация, не да ги да, да ги възпираме, да ги изплашим. Е, какво? Е, обаче смяташе господин Валтер, е, провокативно ли говорихте за чувствителната информация и нейното нежелание да бъде публикувана или, или не? Какви решения бихте предложили вие тук именно по отношение на публикуването на информация. Има ли други колеги, които имат въпроси? А, имате ли въпроси? ако искате, кажете какво мислите и след това ще дам думата на лекторите един по един имам четири пункта, на които искам да се спра, господин председател. Мога да се спра на много повече, но ще се спра само на четири. Първо ми е, да ми зададахте провокативният въпрос. Може ли да регулираме доверието? Отговорът е не. Но може да регулираме някои от важните фактори, които влияят върху доверието. Има много примери в европейското законодателство, примери в областта на сътрудничество, където факторите, които влияят върху доверието, помагат на сътрудничеството. А, в целия Европейски съюз. Какви примери мога да дам? Например, изискванията за сътрудничество в областта на комуналните услуги, примерно за да се осигури надежността на доставките на газ сътрудничество в областта на здравеопазването, за да може а, да се противостои на заплахите за здравето на хората, които идват от други страни, трансграничните заплахи. В някои а, а, области, с които аз съм сигурен, вие сте добре запознати, като примерно защитата на потребителя, знаете за мрежите за защита на потребителя, които във всички случаи, когато властите извършват нарушения, тези мрежи действат от името на потребители, които се намират в различни страни членки, т.е. те биват защитени от тези мрежи, въпреки че нарушението е извършено от друга страна. Бих искал да кажа много неща във връзка с границите на доброволният подход, но главните ограничения, на които подлежи този подход, това е изключването. Какво имам предвид? Имам предвид това, че националните способности на национална капацитет е пред предпоставка за това какво ще бъде сътрудничеството. В момента има 10 страни членки. И това няма да удиви никого. 10 страни членки, които приемат със смесени чувства предлаганата директива. В повечето страни членки, 17, вече 18 страни членки, това не е така. Според тях това е отклонение. Отклонение както по отношение на сигурността, това, че те 10 страни членки мислят по този начин, и се става дума за пропуски, които могат да бъдат използвани за атакуване на сигурност, мрежовата сигурност. Говорихме много за залозите, за това какви са изискванията към субектите, които оперират на пазара и каква трябва да бъде организацията на а, мрежите за културата, а, за оценка на риска и така нататък. Вчера, например, се състоя първото заседание на мрежата за информа... платформа за информационна сигурност, чиято цел е да се установят най-добрите практики, а, които а, се опират на международните стандарти, а също така да се намерят стимули, които да насърчат пазарните оператори да въвеждат, както и публичната администрация, да въвеждат тези стандарти по-широко. И накрая, няма да говоря за съображенията, свързани с публикуването на различни инциденти, но това, което чувам от онези, които работят в отрасъла, а, че а, може да бъде противопоказно и да има вредни резултати оповестяването на слабите страни на софтуера и хардуера, тъй като те могат да станат обект на атаки е, тоест, е, оповестяването, широкото публично е, известяване на тези слабости едва ли е добра идея. Във всички случаи не трябва да се, наред това, да се преувеличава цената, разходите, които отиват за нашата работа, те все още са много съразмерни, пропорционални на своите резултати. Какво е необходимо от тук нататък? Е, вие знаете, че 38 член от рамковата директива изисква да бъдат приети мерки за управление на риска, а също така и да се докладва за най-сериозните инциденти. Общия брой на сериозните инциденти, които се съобщават годишно, е около 1700. От тези инциденти само 150 до 250 се очаква да бъдат обект на сериозно разследване. Тъй като сме убедени, че разходите на които ще понесе бизнеса, включително малките и средни предприятия, са също така са пропорционални на а, тази цифра. Сега ще поканя нашите оратори, на нашите лектори, бързо да реагират на въпросите на господин Швац. Ще започна поред. Ако някой друг иска да се изкаже, господин Семперс първо. Имате думата. Мисля, че в областта на киберсигурността има много противоречия. От една страна, добре е да се каже, че трябва да се съобщава за слабостите, за уязвимите пунктове в нашата система, в името на прозрачността, но от друга страна, трябва да се намери необходимия баланс. Е, и трябва да се признае, че в някои случаи органи... организациите допускат атаките срещу тях да продължат, за да могат да съберат повече информация за това откъде произхождат те. А, и също да разберат какво, до какво може да доведе една подобна атака. Yes, the... Да, публикуването на информация за уязвимите пунктове на софтуера и хардуера не е шега работа. Защото винаги когато откриете слабост и се обърнете към а, онзи, който предлага системата и му дадете време той да, да я поправи, след като слабостта е отстранена, е необходимо тогава да се публикува информация за нея. Иначе само лошите ще се възползват от нея, защото те ще знаят как да се възползват от как да се възползват от слабостта. Защото пачът, който поправя слабостта, фактически е рецепта за о, о това как да се възползваме с нея. Там е казано как е променена програмата, но за да знаете това, трябва да знаете и какъв е бил проблема. Тоест, след като пачът или след като корекцията вече е направена, тогава в а, а, машинно четаем вид може да се а, оповести информацията. Тогава вече няма причини да не се оповести каква е била слабостта, каква е била уязвимостта. Защото иначе едва ли е добре да излезе човек пред обществеността и да каже да, аз съм сбъркал преди да е поправена грешката. Именно така трябва да се подхожда, за да може на тези, които продават съответният софтуер, да им, пред, да им дадем стимули да създават по-добър софтуер в бъдеще. Трябва да отчетем и специалните случаи, където е, нямаме на лице продавач или където продавачът отказва сътрудничество. Е, това са особените случаи. Благодаря, казва председателя. Сега няколко забележки и от моя страна. Разбира се, е, в нашата работа е, имам, се сблъскаме с много противоречия. Трябва да намерим начини, с, така че а, отрасъла и правителствата да могат да сътрудничат, за да осигурят а, защитата на а, критическата инфраструктура, на най-важните инфраструктурни а, мрежи. И тук и обществения, публичният и частният сектор могат да работят заедно, за да повишат сигурността, мрежовата сигурност. Тук очевидно е необходимо, необходима още работа, за да се преодолеят политическите противоречия. И, а, а, разбира се, трябва да се задълбочи нашето разбиране на проблемите. Наличието на компетентни органи в тази област в цяла Европа несъмнено ще по помогне решаването на проблемите. Т.е. трябва да преодолеем фрагментацията защото е, е, фрагментацията води до различен подход към проблемите в различните страни членки. Необходим е, е така международен поглед, като изхождаме от международните стандарти, необходимо е сътрудничество в политическите, взимането на политически решения. Колкото по-висока хармонизация имаме в областта на киберсигурността, толкова по-добре ще можем да работим и толкова по-добър ще бъде нашия механизъм от глобална гледна точка. Нека отговоря на господин Шваб за дефиницията на критичната инфраструктура. Мисля, че в крайна сметка е ясно е, че имаме определени изисквания към е, газоснабдителната, електроснабдителната, защо не и водоснабдителната инфраструктура. Е, ясно е, че това са критични инфраструктури, тъй като обществото зависи от тях. Става дума и за, например, броя на работниците и служителите в една компания, която също може да означава да даде представа за това дали дадена компания е, е, представлява част от критична инфраструктура. Председателят благодаря. Това беше много интересен след обед. Видяхме много становище, чухме много интересни неща. Една от основните теми беше споделяне на информация. Благодаря на господин Шваб за организиране на изслушването. Нямаме време за заключителни слова. Просто искам да ви благодаря на всички вас. По това досие Измененията се подават до края на юни. Утре ще има семинар в Тъблин, посветен на тази тема, на темата също за цифровия единен пазар. Аз научих днес много неща, които ще споделя утре на конференцията. Благодаря отново на колегите, благодаря на експертите. Е, извинявам се, че трябва да ви помоля бързо да напуснете залата, тъй като имаме закрито заседание на координаторите. Благодаря отново и се надявам, че в рамките на следващите няколко месеца отново ще се срещнем.